и излезе с един текст, който е одобрен от Европейския парламент по член 231, параграф 4 от Устава. Ратификацията се смята за минала, ако до 24 часа няма нито една политическа група или съответен брой депутати, които не са поискали гласуване по този въпрос. Може да намерите този текст на уебсайта ни и ще бъде включен в протокола от днешното заседание.